прочете този анализ. Областите, които могат да излязат от класификацията, също ще имат съответни прияти мерки за тях. So the debate is closed. Край на дебата. Ще гласуваме отново след две седмици в Брюксел и по тази точка по време на мини-пленарната сесия. И, колеги, е, последна точка от дневния ред – доклада на господин Ашвард по отношение опростяване на ОСП. Докладчика има думата. Uh, uh, uh are... Ние в момента сме в съвсем началото на дебата, който uh, обсъжда реформата на общата селско-стопанска политика до 2012. В нашия доклад аз предлагам някои от принципите, които трябва да бъдат застъпени от реформата на ОСП. Земеделието очевидно трябва да се промени и то в посока да отрази както предизвикателствата на времената, в които живеем, така и на времената, които ще дойдат проблемите ще бъдат проблеми на продоволствията, климатични промени и необходимостта да се посрещнат очакванията за предоставяне на е, обществени услуги и стоки от обществен интерес. Общата селско-стопанска политика е, трябва да се промени в смисъл и начина по който тя се прилага – аз е, съвсем умишлено не влизам в подробности в доклада в този смисъл, защото ще има и допълнителни доклади по този въпрос. Две основни неща очертавам доклада. Първо, че ОСП трябва да бъде по-проста, по-справедлива и по-прозрачна. И второ, начина на прилагане на тази политика трябва да се промени бъдещето на реформираната политика трябва да цели повече да се постигат резултати, а не да се налага регламентация. Предлагаме определени методи за намаляване на бюрократичното бреме за земеделските стопани. Първо, изискванията трябва да бъдат пропорционални на оценения риск. Второ, Стандартите на проверка трябва да бъдат хармонизирани и да няма дублиране на процедурите и стандартите, които се изискват от съответния отрасъл. Трето, трябва да има по-голяма възможност за е, самостоятелно сертифициране в самия отрасъл. И последно, санкциите трябва да бъдат съизмерими с е, порядъка на нарушението за разлика от системата в момента на налагане на директни санкции, особено и в случаите, когато всъщност нарушението не е по вина на земеделските стопани. По, според нас ОСП трябва да има за цел да стимулира земеделието да се адаптира към промени. Но за това трябва да се промени и самата култура на прилагане на ОСП. Трябва да има много повече гъвкавост, много по-леки изисквания, повече консултации с заинтересованите страни в бранша, за да може да се оценява по-точно и въздействията на предлаганите законодателства. А и по-лесно те да могат да бъдат е, интерпретирани. Също така, трябва да е ясно, че земеделието произвежда стоки от интерес на цялото общество. А също трябва да се стимулира и паралелното спазване на екологични изисквания и доброто менажиране на отраса. В доклада също се излагат и методи за това как могат да се постигнат тези изисквания. Благодаря докладчика, благодаря на господин Ашфорд. Сега има няколко желания за изказване в реакция на вашия доклад. Госпожа Есая, моля. Е, Много благодаря, господин председателю казва госпожа Есея. Що се отнася до административната тежест? Определено трябва да я намалим. Има вече направени предложения от докладчика. Много добре дошли на тези предложения. Понякога селските стопани се чувстват едва ли не като преследвани от правосъдието престъпници. Толкова трябва да се оправдават за това какво правят. Когато пазара се променя обаче, когато няма достатъчни гаранции, особено по отношение на вноса, разбира се, че трябва да има механизми за контрол механизми, които да се запазят и за в бъдеще. И няма да е лесно, особено когато се прилага към вноса на и към митническите такси за млякото, например. Тук може би трябва отново да въведем някаква система, подобна на съществуващата с млечните квоти. Благодаря. Господин Таважди. Аз също искам да поздравя докладчика. Тъй като Философията и концепцията на доклада наистина заслужава това. В крайна сметка, необходимо е да се субсидират активно работещите земеделски стопани, които обработват земята. Надявам се, че и в бъдеще ОСП ще прави именно това. И бих могъл само да повторя отново, че съществува дискриминация срещу новите държави членки. Необходимо е да има общностни правила, но трябва и да се види как се изпълняват правилата в държавите членки. Един пример. Преди две години съвета прие регламент, по силата на който е задължително да има регистрона идентификация за добитък. А в държави членки, в които нямаше субсидии, самите скотовъди просто изпаднаха в страхотно затруднение, защото а, наистина бюрокрацията в този смисъл и регламентите могат да имат отрицателен ефект. Затова тези три последни доклада са толкова важни за нас. Благодаря има думата. Благодаря. Благодаря, председателю. Благодаря, господин Ашфорд, за този отличен доклад. Мисля, че ОСП е успешна политика. и ние започваме да разваляме нещата, като почваме да претрупваме ОСП с бюрокрация. Първи и втори стълб съдържат прекалено много бюрократични аспекти, които със сигурно затрудняват малките стопанства. И в крайна сметка не си струва да има толкова закони и толкова малко пари да стигат до стопаните, особено малките земеделски стопани. може, например, да се изплащат по 1000 евро, но с прости правила. Защото в крайна сметка не бива да губим от погледа си гората, като се втренчим само в дървото. Този подход не е много добър. Благодаря ви. Благодаря. Докладът на господин Ашфорд за опростяване на общата селско-стопанска политика съдържа отлични предложения. И уникалната му принос е, че се отчита и ангажираността на, стоп... на земеделските стопани. Целта ни в края на краищата е да се изпълнят целите на политиката – а, много често институциите действат в противовес на тези цели. Отношението на, на земеделските стопани с съответните агенции за плащане не трябва да се базира на отношения на иерархия а по-скоро на сътрудничество. Комисията трябва да търси регламентиране на моментите, когато, да речеме, съответните агенции за плащания са извършили грешки и трябва да понасят съответните санкции. В момента в Унгария няма такава възможност, например. Господин Шекерски, моля. Прощение wspólnej polityki rolnej то пенкна идея. Трудно, абе... Дами и господа, упростяването на ОСП е отлична идея. Никой не е против това. Упростяването на политиката означава по-малко проверки и спестяване на времето на земеделските стопани. Това е отлично, но нека да ви обърна внимание на някои моменти, където трябва да действаме, може би, малко по-различно. Примерно, е, производството на хмел или тютюн, там е много трудно да се опростят нещата. А също за да се запази производството в някои райони, където природните условия са доста затруднени, е необходимо да се изпълняват определени процедури, да се прилагат съответни критерии. Затова аз поддържам мнението на докладчика, че ОСП трябва да бъде ефективна, но това не винаги означава упростяване. Die europäische Agrarpolitik muss einfacher, transparenter und... Да, благодаря. ОСП трябва да бъде по-прозрачна, по-проста. Всички сме съгласни, и подкрепяме това послание на колегата Ашвард. Посланието е правилно изразено. Комисията наистина трябва осезателно да упрости ОСП защото ще ни спести време и сили, а и средства. Селските стопани в замяна на това биха могли да правят това, което им е работата, да произвеждат хранителни продукти. Ето за това смятам, че Европарламента и Еврокомисията трябва определено да се, да се ангажира да вземат при сърце това опростяване. Благодаря. Никой друг не желая думата, така че господин комисар Пибалс имате думата. Uh, господин председател, уважаеми госпожи и господа, опростяване и по-добро регламентиране. Това са приоритети и на комисията. Благодаря на докладчик Ашфуд за отличния доклад наистина засяга много сложната материя, насочена към опростяване. Наистина по-малко тегло за стопаните, това е от полза от тях, за да могат в крайна сметка да си вършат замеделската дейност. Комисията приветства доклада. Доклада е, засяга основни проблеми на замеделските стопани и разбира се ни запознава с нови наблюдения насочени към опростяване на ОСП. През изминалите години комисията регистрира напредък по отношение опростяването на ОСП. Например, групата Штойбър, която е, консултира комисията по отношение на тежестта, е, ясно ни посочи, че наистина бюрокрацията сериозно е намалена за земеделските стопани вследствие усилията на комисията. Но това е един непрестанен процес, така че ще продължим да работим и през сегашната година. Още повече, че необходимо е да обмисляме и бъдещето на ОСП. Вече стартираме публичен дебат, което означава, че всички заедно ще работим, за да намерим а, начина по който да намалим бюрокрацията, но да гарантираме а, защитаване на финансовите интереси на общността и изграждането на ефективно селско стопанство. Този процес също така включва и още един стремеж. Понякога упростяването не трябва да бъде за сметка на предизвикателствата, например проследяването. През изминалите години имаше доста е, мирна обстановка, нямаше скандали, нямаше бунтове. Но същевременно е, проследимостта е много важна мярка. Така че мисля, че в крайна сметка в целия процес трябва много да внимаваме, когато упростяваме. Също така не бива никога да забравяме полките от миналото. Защо сме въвели определени правила? Не бива да забравяме това, така че комисията ще продължи да работи в тази насока и не бива да забравяме полките от миналото. Благодаря ви. Much, Благодаря, господин комисарио. И така край на дебата. Гласуването ще бъде след две седмици в Брюксел по време на пленарната ни сесия там. Утре продължава заседанието 20 април, вторник от 9 часа до 1 на обяд, а след това от 15 часа до 8.20.